Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, добре дошли на повторното изслушване на нашият кандидат за комисар по земеделие, господин Войчеховски. Благодаря, че приехте нашата повторна покана. Както знаете, на заседанието на координаторите на 1 октомври не постигнахме две трети мнозинство, за да потвърдим тази кандидатура. След това решихме да зададем допълнителни писмени въпроси, като отговорите не ни задоволиха напълно и отново не постигнахме мнозинство. Ето защо Координаторите отправиха молба за едно повторно изслушване. Искам да ви напомня, че Парламентът оценява кандидатите за комисари въз основа на общата им компетентност, европейската им ангажираност и личната им независимост. Сега ще ви кажа няколко думи за структурата на дебата, въпреки че вече сте запознати. Ще дам първо думата на кандидата за комисар за стъпително слово максимално 10 минути и в края на заседанието отново ще имате 5 минути за заключителните ви думи. Има 13 въпроса, зададени от колегите. Обсъждането ще мине като миналата седмица по 5 минути за въпрос Две минути въпрос, един, една минута отговор и после повторен въпрос, една минута и отговор, една минута. На първи е, има седем въпроса от различни представители на политическите групи, след това е, на, във втората част шест изказвания, е, които са на отделните политически групи езиков режим, 23 езика, така че всеки може да се изказва на родния си език. Моля ви да не говорите твърде бързо, защото а, дебата трябва да бъде преведен. Повтарям, че обсъждането се предава на живо по интернет на веб страницата на парламента. Нека да започнем и давам думата на господин Войчеховски за 10 минути встъпителна реч. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Благодаря, че ми давате тази възможност да внеса повече яснота за начинът по който ще изпълнявам задачата на комисар по земеделие. И бих искала да обясня по-подробно моята визия как да, да направим европейското забеделие по-конкурентно, иновативно, зелено и как общата политика по селско стопанство да стане по-ефективна и честна. А сега ще премина към родния си език полски. Rolnictwo europejskie musi być konkurencyjne. Европейското земеделие трябва да бъде конкурентно. Земеделците са предприемачи и те се нуждаят от подкрепа, така че да могат да запазят своята конкурентоспособност. способност. 500 милиона граждани са снабдявани от тях с висококачествени хранителни продукти. Това изисква финансиране. Аз ще защитавам един силен и адекватен бюджет за земеделие и развитие на селските райони, както и за създаване на работни места и за достойни условия на живот. ОСП трябва да бъде опростена и хармонизирана. Аз ще предложа да се ограничи бюрокрацията, която е бреме за фермерите. Фермерите искат да работят и да се грижат за животните си, а не да попълват безкрайни формуляри. Дами и господа, трябва да подобрим положението на европейското земеделие на глобалните пазари. Заедно с задачата, поставена ми от госпожа председател Фондер Лайен, аз по време на преговорите с търговските ни партньори ще защитавам европейските съюзи, стандарти, извинете, за защита на климата и здравето на животните. От друга страна ще се направя всичко възможно тези стандарти да се прилагат и за вноса на хранителни продукти на европейските пазари. Така че тези стандарти да въжат както за местните производители, така и за вносните стоки. Ще продължа да развивам географското разнообразие, защото това е изключително необходимо най-вече в централната и източната част на Европа, където няма е, толкова много правила за географските наименования. Дами и господа, изправени сме пред амбициозни предизвикателства във връзка с околната среда и климата – Земеделските производители трябва да постигнат европейските цели за намаляване на парниковите газове, защитаване на биоразнообразието и постигане на нулево ниво на замърсяване. Земеделците най-често са първите жертви на промените в климата – ще защитавам и подкрепям земеделските производители. Ще се опитам да няма толкова много забрани, а по-скоро да се насърчават инициативите, които ще позволят по-добро участие в, новата европе... в новия европейски зелен пакт. И искам да кажа, че това ще бъдат доброволни доброволно участие в екологичните и зелени програми. И също така доброволно участие в втория стълб на ОСП. Също така ще подкрепям органичното фермерство. Органичното ферм, фермерство в голяма степен спомага за защита на природата и на климата ще изработя план за действие за органично фермерство в рамките на ЕС. ОСП трябва да бъде честна. Земеделието в европейските държави е доста различно в отделните държави. Инструментите, които се използват за изработване на политическите инструменти трябва да гарантират гъвкавост. От друга страна, ОСП трябва да бъде обща политика на Европейския съюз. И искам под, тук подкрепям а, изразените притеснения и опасения, които чухме и по време на предишното а, обсъждане. ОСП трябва да има общи цели, общи индикатори. И това е въпрос, който е доста противоречив в рамките на тази реформа. Аз съм отворен за обсъждане с Европейския парламент, така че да се запази общността аспект, общностния аспект на ОСП, докато политиката бъде реформирана. Също така имаме нужда от къвкавост и трябва да постигнем правилния баланс. Трябва да има възможност за, национални, за национална намеса от една страна, но трябва да има и общностни директиви от друга страна. Честността на ОСП също така се гради и на външното и вътрешно сближаване – ние сме на път да уеднаквим плащанията за отделните държави и региони. Аз ще направя всичко възможно да ускоря този процес. За много земеделци в много държави това ще бъде болезнен проблем, най-вече за, за земеделците в Централна и Източна Европа. Дами и господа, изправени сме пред проблем. за концентрирано, концентрирано придобиване на земя в определени държави. Разбира се, това зависи, е в компетентностите на държавите членки, но независимо от това трябва да защитим земеделците, които са изправени пред проблем с заграбването на земя. Много е, в тази връзка в доклада на Европейския парламент от 2017 бяха формулирани интересни препоръки и аз ще действам те да бъдат изпълнени. Така че ще контролирам този начин на закупуване на земя. Дами и господа, В, ев... в европейското земеделие има място за най-различни видове земеделски стопанства. Големи, средни и малки. Големите, силни земеделски стопанства осигуряват нашата хранителна безопасност, а малките играят изключително важна роля, жизненно важна роля – в запазването на жизнеността на селските райони и за защита на европейската природа. Разнообразието в размера на отделните стопанства е много, цен, е много ценно за европейското земеделие и трябва да запазваме тези ценности в Европа. Благодаря, сега съм отворен за вашите въпроси. Благодаря, господин Войчеховски, за тези встъпителни думи. Благодаря също, че спазихте много точно времето. А сега преминаваме към представителите на политическите групи. Господин Херберт Орфман от НП. Благодаря. Добре дошли, господин кандидат комисар. От писмените отговори стана ясно, че споделяте предложенията на Европейската комисия от миналата година, но че имате и ваша собствена позиция. Как си го представяте в следващите седмици и месеци? Какво ще направите? Така че тук в парламента да продължим с нашата работа, да гласуваме по тази позиция с ваша собствена позиция ли ще излезете или ще представите други предложения на комисията и как ще обвържете всичко това с предстоящия Европейски зелен пакт? Господин Вайчеховски за две минути. Благодаря. Малко завиждам бившият комисар господин Чолос, който създаде ОСП от самото начало и когато той стана комисар, можеше да предлага всякакви решения от нулата. Ако одобрите моята позиция, Трябва да имате предвид, че ОСП вече е готова и мандатът, който получих от госпожа Фондер Лайен, е да продължа и да завърша тази реформа. Е, запознат съм с всички ваши предложения. Е, чел съм доклада на господин Дорфман. Е, там е представена позицията на парламента по всички ключови въпроси. Запознат съм с позицията на комисията от април 2019 година, но не разполагам с окончателната позиция на парламента от е, този последен период и не знам дали моята позиция няма да бъде противоположна. Дами и господа, Готов съм на компромиси. Готов съм да чуя вашите предложения, които ще представите в бъдеще. Мандатът ми не предвижда промяна на моята собствена инициатива, но независимо от това съм отворен за добри предложения, които да подобрят ОСП. Моля ви да имате предвид, че има една страна, още една страна в дискусията и това е съветът. Надявам се, че заедно ще успеем да подобрим ОСП. Отворен съм за предложения, включени във вашия доклад. Предполагам, че повечето от промените ще бъдат представени по време на трилога. Господин Дорфман за преходния период. Ясно е, че тази реформа трябва, няма да бъде готова до 1 януари 2021 година. Според вас, как би изглеждал този преходен период и колко дълъг би бил той, така че да можем ефективно да приложим новата ОСП? Комисия в w tej chwili финализуе праце за... Сега комисията финализира своята работа и ще представи проект регламента за прехода. И разбира се, по време на първата година ОСП ще бъде продължена в този вид. Минимум една година ще продължи този период. Аз знам от работата си в комисията, че основната цел е да се въведе новата политика, най-вече стратегическите планове. Комисията вече работи с държавите членки в сферата на подготовката на стратегическите планове. Трябва да помним, че сегашната комисия работи по това. Ние ще внесем предложение за едногодишен преходен период. Тази ситуация не е нова. Освен това, в новата реформа също така се предвижда такъв период. Господин Тикастро, заповядайте. Добре дошъл, господин кандидат-комисар. Селкостопанският сектор в Европа е в сложна ситуация след разрешението от страна на Световната търговска организация на американските власти да въведат 1,5 милиона наказателни квоти като реакция на е, това, което се случва на световния пазар, е, това е нещо, което застрашава работните места. И възоснова на предишното ви изслушване искам да попитам каква стратегия предвиждата, за да може незабавно да предприемете действия за избягване на пазарната криза, която може сериозно да застраши системите за замеделие и производство на храни в Европейския съюз. Как смятате да действате и как смятате да финансирате тези действия? Ако не успеем да намерим решение в областта на дипломацията, както всички бихме искали, разбира се. Благодаря ви за този въпрос. Да, наясно съм с ситуацията това наистина са много сериозни и изненадващи за нас решения. Не за пръв път световната политика води до това, че селскостопанските производители страдат, защото се водят спорове в други сектори или свързани с други сектори сектори. Земеделските производители станаха невинна жертва на конфликти, които биха могли да бъдат избегнати. Продължавам да се надявам и да вярвам, че ще се намери политическо решение на конфликта. Защото тук не става дума за селско стопанство, обаче земеделските стопани ще страдат. Така че се надявам, че в най-скоро време ще се намери политическо решение. Ако не, ще трябва да изчислим какви ще са последиците на решението, от решението на правителството на САЩ. Какви ще са последиците за селското стопанство в Европейския съюз. И ще трябва да задействаме системи за подпомагане. Има различни възможни решения в рамките на пазара. Вече имаме добър опит в това отношение в Европейския съюз. Например, имаме опита от е, руското ембарго. И в този случай Европейския съюз много резултатно предостави помощ на селскостопанските производители. Така че при нужда, ако не се реши по друг начин конфликта, аз като комисар ще се боря за това да бъдат предоставени колкото се може повече финансови ресурси, за да могат да бъдат компенсирани земеделските стопани за своите загуби. Господин Тикаско, допълнителен въпрос. Селскостопанските производители продължават да плащат цената за политика, която се води от други държави. За това крайно време да се докаже, че Европейския съюз мисли за своите граждани и предприятия, за да може да се активират средствата, предвидени в ОСП, за да могат да бъдат подпомогнати от тези, които са в ситуация на сериозна криза. Какво мислите за тази извънредна ситуация и мобилизирането на средства? Нашата комисия смята, че в резерва трябва да се увеличат средствата. В момента 4 милиона евро не са достатъчна сума. Какво смятате да направите в това отношение, господин кандидат комисар? Вие ще подкрепите ли искането на парламента, за да може този резервен фонд да бъде един полезен инструмент, за да помага неблагоприятните ситуации, които се създават на пазара? Много ви благодаря за този въпрос. Благодаря ви за това, че поставяте този проблем. Краткият ми отговор е да. Аз съм за това да се увеличат нашите възможности да реагираме и да подпомагаме селскостопанските производители в ситуации на криза. Това е един от най-важните проблеми в селското стопанство – когато се случи нещо неочаквано, когато се случи нещо, което не е справедливо, нещо, което не се случва по вина на селскостопанския производител, а селскостопанският производител просто губи дохода си. Усещането за сигурност е от ключово значение за селскостопанските производители и резерва в бюджета – от 400 милиона трябва да се прехвърля от една година в година и също така трябва да се натрупват средства в този фонд, така че той да се увеличи. Ще застана зад всяко едно решение, което да подпомага селскостопанските производители да излязат от кризата. Благодаря, господин кандидат комисар, за това, че се застъпвате за общата селско-стопанска политика. В Германия националното законодателство стимулира тази структурна реформа. Семейства, фермерите и стопанските производители искат да произвеждат устойчиви храни, но да запазят и биоразнообразието и устойчивостта. И, и Искаме по този начин да живеем, да печелим така парите си. Какъв е фокусът върху младите фермери? Знаете, че тук имаме сериозен проблем. Европейското земеделие в селските райони наистина се състои само от 6% от фермери по 35 години как бъдещата ОСП може да допренесе да се увеличи броят, да се задържи и увеличи броят на младите земеделци. И какви конкретни мерки са необходими, защото досегашната програма осигури средства, но те не донесоха желания ефект. Господин Войчеховски за две минути. Dziękuję pani poseł Miller za to e, ważne pytanie. Благодаря ви, госпожо Милер, за този важен въпрос. Да, наистина, от огромно значение е бъдещето на младите селскостопански производители. Имаме огромен проблем с обезлюдяването на селските райони. Това е отразено и в моя доклад, подготвен за Европейската сметна палата. Разбира се, в различните държави членки ситуацията е различна. В Германия, в Польша, в моята държава ситуацията е сравнително по-добра. Имаме повече млади селскостопански производители, но трябва да бдим и да подпомагаме тези хора, да ги насърчаваме да останат в селските райони. Разбира се, имаме цяла една система за подпомагане – в първия стълб се заделя 2% за младите селскостопански производители. Във втория стълб има инструменти за млади селскостопански производители, които те първо започват своята стопанска дейност. Обаче за сега резултатите не са особено задоволителни. На предишното изслушване говорих за изчезващите селски стопанства. За съжаление, все по-малко стават селските стопани и средната възраст на европейските селскостопански производители нарасна с две години през последния период. Най-сериозният проблем е достъпа до земя. Трябва да мислим за това как да улесни достъпа до земя за младите селскостопански производителите. Не споменах иновацията в моето, моето уводно слово. Селкост стопанство има нужда от иновации. Системи, GPS в тракторите, интелигентни села, различни действия, които могат да привлекат младите хора. Младите хора трябва да намерят достойни условия за живот в селските райони и може би това ще ги насърчи. Госпожо Мюлер, за допълнителен въпрос. Права ли съм, че трябва да се положат допълнителни усилия в бъдещата ОСП по отношение на социалните въпроси. Няма превод ли? Не, не се ли получава? Ще права ли съм, че трябва да се положат допълнителни усилия най-вече в рамките на ОСП и социалната сфера – семинари за по-възрастното поколение – така че да се улесни предаването на земеделските стопанства. Но, но младите земеделски стопани се нуждаят от по-добро образование във всички европейски държави. Знаем, че в различните държави а, има различни образователни стандарти. Те трябва да. Иновациите трябва да могат да се използват, техниката трябва да може да се използва. Какво мислите за този социален елемент? и господин e, e, działania, Разбира се. Трябва да привличаме селскостопанските производители към всички дейности, за които вие говорихте. Много е важно да има връзка между поколенията. В Польша имаме много добра система за структурирани пенсии – които насърчават по-възрастните селскостопански производители да предават своите стопанства на децата си, на младите селскостопански производители. Образованието, обмена на опит са много важни инструменти. Разбира се, можем да направим повече в тази сфера. Важно е и това, което каза господин Ди Кастро. Усещането за сигурност, действия в случай на извънредни ситуации. Трябва да направим всичко по силите ни да бъде по-сигурна работата на селкостопанските производители. Много хора не се захващат с тази дейност, защото тя е много опасна. Те имат много познания, но те се страхуват от загуба. Така че това усещане за сигурност е важно, за да могат младите хора да останат в селските райони. След, следващия оратор. Благодаря за вашите отговори. По-конкретен сте, отколкото при първото изслужване. Казахте, че ще разработите план за действие за екологичното земеделие, но искате да се борите, така че външните различия да бъдат преодолени по-лесно. Казахте, че имаме нужда от таван, но в крайна сметка комисарите някак си стават меки като масло. А дали е, сте съгласни да давате повече пари за малките стопанства, не за големите, а мерките за опазване на климата? Как е, ще допренесете тези да, и да накарате държавите членки да предприемат задължителни мерки, и, и съответно държавите членки да бъдат обвързани при контрола на тези мерки. Ще дадете ли повече възможности на парламента и още нещо за Меркосур? Който е срещу Меркосур, трябва да стимулира отглеждането на европейски бълтък и как ще накарате в бъдещата ОСП държавите да предприемат нещо и по този въпрос. Господин Войчеховски. ще chodzi о малък. Много ви благодаря. Що се отнася до древните стопанства, мисля, че подробно говорих за тях по време на първото ми изслушване. Аз съм много за това те да бъдат защитавани. Въпреки, че това няма да бъде преференциален режим, защото ми беше задан въпрос защо давам на тези стопанства преференциален режим. Не, това не е така. Те просто са по-слаби, могат да изчезнат по-бързо и те имат нужда от подпомагане чрез стратегическите планове, подготвени от държавите членки. Предвиждам инструменти за подпомагане на малките стопанства, така че те да не изчезнат, така че да не се промени ситуацията с селските стопанства в Европа. Така че когато караме през Европа, да знаем, че това е Европа, не Канада. Трябва да се зачита, разбира се, многообразието. Що се отнася до протеините? Мисля, че тук има доста пространство за действие и за свобода. Ние сме значителен вносител на соеви зърна от Америка и много голяма част от това количество може успешно да бъде заместена от нашите селскостопанските производители на месо, на протеинови растения, разбира се, ние също така разглеждаме и въпросите свързани с хуманното отношение към животните, кръговата економика и други теми, проистичащи от втория стълба. Така че също така това ще бъде обвързано с гарантиране на запазването на добро качество на почвата. Подпомагането на подребните производители ще бъде обвързано с подобни теми. И разбира се, ще положа максимални усилия това да се включи в стратегическите планове по въпроса за задължителния характер на мерките за защита на климата. Т.е. това да бъдат единни мерки, а не на национално ниво. За финансите. Ако искате засилване на мерките по втория стълб, трябва да работите в тази посока. В смисъл, този втори стълб да не бъде урязан е, с 30%. Тоест, финансовите средства в повтория стълб да бъдат повече, а не по-малко. Господин Войчеховски за една минута. Таня о бюджет, значение другия филару, пиршег. Въпросите, свързани с бюджета, укрепването на първи и на втория стълб, ме поставят в една позиция, която означава, че аз бих искал да се запази максимално възможен бюджет за ОСП. Дори бих приветствал по-голям бюджет, защото има огромни потребности. И ние трябва, разбира се, да знаем как рационално да разходваме бюджета. Обаче трябва да съм реалист днес – в момента вече сме запознати с това какъв е проекто бюджета. Аз смятам, че е необходимо да има един нов доклад, който да ни даде аргументи за един по-силен бюджет. Аз съм за това да има по-силен бюджет. Аз съм за това бюджетът да бъде съразмерен с потребностите на европейските селски стопани. Извинете, времето ми изтеча. Колеги Давид. Благодаря, колегата Давид. Vážený pane designovaný komisaři, eh, ve své... Господин кандидат комисар, комисар, в уводното ви слово споменахте редица важни въпроси. Бяха зададени много въпроси към вас. Някои от тях аз исках да задам, но те вече са са зададени, искам да ви задам въпрос, на който искам да получа абсолютно ясен отговор. Как предвиждате възможността, която се предвижда за внос на месо от трети държави, например от Украина, Меркосур, Австралия, Нова Зеландия, Виетнам, САЩ? дали сме съгласни с тази конкуренция. В някой случай тя е нелоялна. Тя може да доведе до намаляване на възможността на европейските производители да предлагат на европейския пазар своята продукция дали разглеждате нашата економическа самодостатъчност като нещо, което има стратегическо значение, господин Вечеховски? Много ви благодаря, господин Давид, за този въпрос. Да, трябва да отстояваме интересите на европейските селскостопански производители във всички търговски споразумения, които имаме. От друга страна, трябва да отчитаме и това, че имаме нужда от международна търговия. От много гледни точки, международната търговия е нещо добро за европейската економика, включително и селското стопанство. Също така, Европейския съюз е голям износител, всъщност ние сме нетен износител на селскостопанска продукция и селскостопански продукти като цяло трябва да се отчита, че има преференции и подпомагане за унези селскостопански производители, които страдат от определени видове внос. Ние не трябва да жертваме нашите селскостопански производители. Също така не трябва да допускаме ситуация на война между селскостопанските производители. Затова преди да се започнат каквито и да било преговори за търговски споразумения, ще положа максимални усилия за това селскостопанските производители да не губят от тези споразумения. Ще се боря за това квотите за внасяни в Европейския съюз продукти да са добре обмислени, така че да не се оказват европейските селски стопани в ситуация, която е неблагоприятна за тях. Има също така различни кризисни инструменти, те са на лице. За това говореше господин Дикастри. Има също така необходимост да се увеличат средствата за инструментите в случай на криза. Господин Давид. Дали ще се борите за по-справедливо разпределение на селскостопанските субсидии предвид факта, че има огромни различия между отделните държави членки. Съотношението може да бъде 1 към 6. Трябва да отчитаме конкретната ситуация в отделните държави членки – Смятате ли, че трябва чисто бюрократично пренебрегваме тези различия? Е, е, Много благодаря. Както казах, ние ще продължаваме да се стремим да постигнем външна и вътрешна конвергенция, да уеднаквим равнището на заплащането за селско-стопанските работници. Това ще бъде във връзка с разликите и в, държав... в държавите, разлики, които са понякога 1 към 10 всички проблеми на вътрешната и външната конвергенция са на масата и ще се надяваме да хармонизираме всичко това, което не е необходимо, обаче са по-амбициозни политики, по-строги и радикални решения. Проблемът е много болен той е ябълката на раздора сред нашите селскостопански производители и в Европа като цяло. Трябва да постигне по-равнопоставено разрешаване. Благодаря, господин Козмюк. Вие а, пояснихте въпроса за съсредоточаването на земята в Европейския съюз. Искам да цитирам доклада, написан от госпожа Нойчек и беше прият от Европейския парламент с, голямо мнозинство. А, Идеята е да се построят, да се подкрепят 20-30% от селските стопанства с 23% от обработваемата земя. Вие цитирахте но, както знаете, Палш възприе някои мерки, които да бъдат по-ефективни. Може би трябва да бъдат приложени и други марки в рамките на общата селско-стопанска политика, за да може селското стопанство да бъде организирано на семен принцип. Благодаря, господин Кузмюк. Аз съм запознат с цитирания доклад, който е много важен, много драматичен, с средоточаването на земята в Европейския съюз е известен проблем, който е отишъл твърде далече и трябва да бъде предотвратен. Разбира се, не можем да се намесваме на а, пр- проблемите с собствеността. Вие знаете член 343 а, урежда какво е в правомощията на отделните държави членки, но съществуват някои правни разпоредби, които намаляват, ограничават възможността да се купува земя в съответствие с, с договора, може да се закупува земя и гражданите на Европейския съюз не могат да проявяват дискриминация по отношение на други граждани от други държави членки. Мисля, че би трябвало да се учетат подобни практики и да се насърчат всички държави да прилагат добрите практики. Аз познавам а, полския закон, за който вие споменахте. Той е доста ефективен е, при предотвратяването на придобиване на земя, но ние трябва да продължаваме да проследяваме това, което се случва с концентрирането на земята. Трябва да защитаваме селско-стопанските производители, налагането на тавани в цените също така е едно решение. Това е обаче един от противоречивите въпроси един допълнителен въпрос. Аз ще продължа по същия начин. Смятате ли, че по точното определение кой е активен селски стопанин във връзка с работата, която той свършва в стопанството си и преките плащания в ОСП? Смятате ли, че това ще помогне проблема с концентрацията на селско-стопанската земя. Да, аз съм съгласен с вас, че това ще бъде един от инструментите, едно от решенията за това как бихме могли да ограничим а, злоупотребата с ОСП от страна на хора, които вече не са селско-стопански а, производители. ОСП трябва да подпомага действителните селско-стопански производители. Имаме дефиниция кой е селско-стопански производител, трябва да бъдем много отворени, ако Европейския парламент излезе с нови предложения. Аз съм отворен относно позицията на активните фермери, тези 365 милиона евро, които са предназначени, трябва да бъдат насочени към истински фермери. Колегата Флаган, Флаган благодаря Доб, ако радвам се, че вие говорите на собствения си език, ние ще загубим нашия, ако никой не говори а, ирландски. Аз се надявам, че а, вие идвате от същото политическо семейство като британск, Българската консервативна партия. Те вчера говориха много. в, ние говор, говорим за екосхеми. Позицията на комисията е Агри е 30%, Енви е 20%. Въпросът ми е каква е вашата позиция, каква ще бъде позицията на новата комисия. А, знаем къде е, каква е нашата позиция, каква е вашата. Господин Войчаховски, имате думата. Благодаря, господин евродепутат. Както знаете и от предишното изслушване, аз много държа на идеята за това, че европейското за селско стопанство трябва да бъде в съответствие с екологичното законодателство. Логично е а, разбира се, селските стопани да налагат някои а, допълнителни условия, допълнителни органични или зелени изисквания. 20% е от правната точка. Аз а, мога да проявя отвореност, но преди да обсъждаме компромисите, трябва да видим какви предложения има на земята, на, на масата на преговорите. и ако бъда номиниран като комисар, аз ще говоря с, с заинтересованите лица. 20% е логичното предложение, което идва от комисията. Аз съм а, за това да се подкрепи това. Може ли да постигнем по-високи проценти? Ще трябва да разгледаме а, и а, заинтересованите лица. Вие споменахте също закрилата на животните. Разбира се, това е тема, която е близка до сърцето ми, но а, не би трябвало да стартираме нови забрани към вече съществуващите. Европейския съюз има стандарти на закрила на животните и аз бих бил много за допълнителни доброволни аспекти в дейностите. Да, се разбирам политическата привлекателност на доброволността, но а, проблемът е, че това ще бъде доброволно за някой, няма да бъде доброволно за други. И а, знаете, че ще има хора, които ще поемат това бреме и знаете, че това ще бъде проблем. И какви са вашите проблеми във връзка с екосхемите? Какви екосхеми имате предвид? а, ние виждаме ситуация в Ирландия и в някои други държави, при която с, с някаква магическа формула а, съдим дървета, а, това може ли да се използва а, например, е, в плащането на въглеродната секвестрация е, и плащат 40 е, евро на хектар. Благодаря. Мисля, че ние в момента а, говорим за един от най-спорните въпроси дали трябва да се определят екосхемите според идеите на държавите членки или това трябва да се прави на европейско равнище и да се казва, ето ви списъка, можете да си изберете. Втория въпрос е близък до сърцето ми. Трябва да обмисляме подобни действия. Що се отнася до идеите за екосхемите, мисля, че, например, ние може да имаме буферните зони, използването на торфа или определене на някои зони за биологично разнообразие и така нататък. Може би ще бъде добре да има такъв списък на европейско равнище. Благодаря. Приключихме с изказванията на координаторите на политическите групи и продължаваме с колегата Шмидт Бауера. Благодаря, уважаеми господин кандидат комисар. Много държави разчитаха на програмите от втория стълб и наистина успяха да постигнат голям ръст на селските региони. Това беше казано от пречеговорящите. Но при последното изслушване и, и сега подчертахте значението на малки и средни стопанства и че те трябва да бъдат подкрепени. Дайте ми обаче пример. Казахте за план за действие. Дайте някакъв нагледен пример за мен и за моите колеги, и не забравяйте, че става дума и за осигуряване на земеделието в планинските и по-слабо развитите региони. Също така не бива да се забравя, че градовете стават все по-големи, а инфраструктурата не може да се справи, защото миграцията е твърде силна. Дайте пример. Господин Войчеховски, две минути. E, Много благодаря. Благодаря, госпожо Шмидбауер, за въпроса. И аз съм разтревожен за това, че бюджета за развитието на селско-стопанските райони е по-малък, отколкото беше предвидено предварително. Разбира се, финансирането може да бъде увеличено от държавите членки, така че селските стопани да нямат по-малко ресурси, ако се поддържа бюджета. Поддържането на жизнеспособността на селските райони трябва да бъде основна задача на Фонда за развитие и тук имаме проблема а, с някои приоритети вътре в а, селските стопанства. Моето наблюдение е, че а, средствата не винаги се разпределят по най-добрия начин. Някои от ресурсите отиват към бенефициери, които наистина се нуждаят от това. Например, модернизацията на големите стопанства. Това трябва да бъде непременно подкрепяно. Трябва обаче да се постави повече акцент върху това, което наистина допринася за жизнеспособността на селските региони, където и да се намират там. Планинските райони са много важен пример и там е необходима по-голяма помощ. Подобни фермери получиха подкрепа а що се отнася до а, местното развитие, има много неща, които може да се направят, за да се укрепи местното сътрудничество между селските стопани и преработващата промишленост. И аз мисля, че ще постигнем повече, ако подкрепяме фермерите, а, които се придържат към а, органичното производство и а, местно закупуване на производството от а, а, органични ферми. Какво мислите за предложенията на комисар фон дер Лайен и ОСП? Как ще бъдат включени те в многодишната финансова рамка? и как климат, защита на климата ще функционира с по-малко пари. И господин Войчеховски, имаме нужда в нашата комисия от човека, който да е на наша страна през следващите пет години. Имам усещането, че вие като кандидат комисар и евентуално нашия комисар сте готови да се борите за, с нас и понякога срещу вашите колеги, но за едно а, функциониращо бъдещо европейско земеделие. Господин Войчеховски. Дякую, пани Шмидбауер. Благодаря, госпожо Шмидбауер. Да, Готов съм да се боря, готов съм дори да се изправя пред другите членове, срещу другите членове на комисията, които биха искали да имат отрицателно влияние върху а, а, сектора, като казва, че той няма нужда от толкова пари. А, може да разчитате на мен. А, европейските селски стопани имат нужда от много подкрепа. Тяхното положение е много сложно. Те трябва да бъдат защитени. Миналия път започнах изложението си с някои числа. Ние губим с хиляда стопанства всеки ден. Трябва да спрем този процес и, и в дебата за бъдещата ОСП ще се боря за повече подкрепа за селските стопани. Благодаря. Господин Олека си има думата. Благодаря. Благодаря, господин кандидат комисар, за въпросите. Аз мисля, че днес чухме по-конкретни отговори на въпросите ни и това много ме радва. Вие споменахте не само селското стопанство, но и селските региони. Искам да ви поздравя, защото живота в селските райони а, има определен начин на живот. Искам да ви попитам за конкретните мерки, които смятате да предприемете за подобряване на инфраструктурата, биоекономиката, кръговата економика, конвергенцията. Вие говорихте за вътрешна конвергенция. Разликата в държ... между държавите членки е много голяма в това отношение. Какво е вашето отношение, за да се осигури поне а, средно плащане? Имате думата за две минути. Ще направя всичко, което ще бъде по силите ми, за да може да гарантирам конвергенция която да стане факт максимално бързо. Декларирал съм вече готовността си. Тук не става дума за един подпис на един комисар. Става дума за политически дебат, който следва да бъде да се случи. Тук става дума а, и за равнопоставеността между държавите членки. В 2004 година се проведе разширяването. Сега, 15 години по-късно, а, а, и а, вече не би трябвало да съществува разлика между старите и новите държави членки. Трябва да намерим а, решение, което да не бъде удар срещу а, фермерите в старите държави членки. Е, мисля, че ние сме на правилния път. Що се отнася до развитието на селско-стопанските райони, мисля, че има проблем, за който не съм говорил, но трябва да бъде споменат. Въпроса за подкрепата за селските райони от Фонда за развитието на селските райони и също така от Кохизонния фонд. Ние сме свикнали да се говори за фонда за развитие на селските райони и сме свикнали да мислим, че той е за селските райони, а другите фондове са за градските райони. Да, това, което се отнася за селското стопанство, трябва да отиде в селското стопанство, но живота в тези райони трябва да се подкрепя от а, Кохизионните фондове. Благодаря ви за отговорите. Мисля, че се приближаваме до общо становище. Ние сме живяли обаче в съветски времена и си спомняме една, един и същи вид. Комунистите ни обещаваха светло бъдеще и аз трябва да ви напомня, че а, а, ние също така говорим, че в някакво бъдеще време е, заплащането в държавите членки ще достигне някакво средно равнище. Господин Войчиковски има да думата. Да. Да, разбира се. Аз ще се боря за това по време на моя мандат. Добре, е, добър отговор. Господин Чалош има думата. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, виждам, че този път вие сте много по-конкретен във вашите отговори. И това е важно, защото ОСП трябва да бъде сред приоритетите и тя е приоритет за обществеността. Аз мисля, че най-важното е в центъра на вниманието трябва да бъде храната, защото това е важно за гражданите и също така добро управление на ресурсите, борбата срещу промените в ландшафта и гарантиране на добър доход на селскостопанските производители, за да продължават своята дейност. Как смятате да осъществите реформата, за да вървим в тази посока? Какво смятате за екомеханизмите? Как те ще бъдат реализирани? Защото по време на периода на реформата ние ги обсъждахме, говорихме за отделни проценти в бюджета за тази дейност. Искаме да попитаме какъв ще бъде бюджета за екосхемите. Благодаря ви. Благодаря ви за въпроса, господин Чолош. Една от задачите, които ми са възложени от госпожа фон дер Лайн, е да разработя стратегия за селските райони. Това е една стратегия, стратегическо виждане за това какъв вид селско стопанство, какъв вид селски стопанства следва да се подпомагат и това ще се извършва заедно с Европейския парламент, с самите селскостопански производители, с хората, които живеят в селските райони. Това е моето стратегическо виждане. за екосхемите като инструмент мога да кажа следното – Цялата идея за обхващане на селското стопанство с европейския зелен екологосъобразен курс означава, че селскостопанските производители, които извършват екологични мерки и онези, които решат да участват в екосхемите всичките дейности, които са агрикологични и доброволни за селските стопани, са прекрасен начин да постигнем нашите цели. трябва, разбира се, да се произвежда, произвежда извинете, здравословна храна. Вие правилно споменахте производството на храни. И не трябва да забравим, че не количеството храна ще даде благоприятни възможности за селското стопанство в Европейския съюз, въпреки че разбира се това е важно за продоволствената безопасност. Обаче основната задача на европейското стопанство е гарантира, да гарантира високо качество на храната. Благодаря ви, господин кандидат комисар. Като продължавам същата идея, ще се спра на мерките срещу заграбването на земи. Искам да знам дали смятате, че това измерение за спазване на правилата на общността, обаче Трябва да мислим също така и за начина по който младите селскостопански производители искат да се установят в селските райони. Може би трябва да мислим за това. И разбира се, това е свързано и с доброто управление на природните ресурси. Добре би било да се докаже, че селскостопанските земи са национално богатство – Niewątpliwie tak, pan, pan, e, ma, pan Ciolosz ma. Да, няма съмнение. Вие сте абсолютно прав, господин Чолош. Земята е национално достояние, но също така и европейско достояние и богатство. А земята не трябва да бъде предмет на пазарни изделки, както всички други стоки – така че подкрепям начина ви за мислене. Това, което казвате, за мен е вдъхновение. Трябва да извършим преглед и да представим доклада за достъпността на земята в Европейския съюз. Достъпа до земя. Аз говорих за различни законодателни актове, когато отговарях на въпрос на господин Кужмюк – за различните условия за достъп до земя от страна на селскостопанските производители, включително и млади. Вие също така говорихте за земи, които са собственост на държавата. Това може да бъде ситуация в някои държави след трансформацията. Трябва да анализираме ситуацията, помислим как да се подобри достъпа до земя. Госпожа Модла, благодаря Добър ден, господин кандидат комисар Войчевски. Публичната дискусия в Германия в момента се е, занимава с е, защита на климата и опазването на природата. И, преми... и се иска преминаване към 100% екологично земеделие. Какво мислите за това? Може ли е, да си го позволим в дългосрочен аспект? Може ли да говорим за добри и лоши земеделски производители? Не поставяме ли всички в една лодка, всички земеделски стопани и потребители? Не трябва ли е, да градим вместо да разрушаваме? Е, а дали интегрираната растителната защита не е по-устойчива, отколкото никаква растителна защита? Благодаря. Господин Войчеховски, две минути. Благодаря, госпожо Мотлер, за този въпрос. Както вече казах, биологичното земеделие е важен инструмент. Важно е да го развиваме, за да можем да постигнем целите за опазване на климата в областта на земеделието. Мисля, че и обществото в ЕС е е единодушно че трябва да развиваме тази, това производство. Бяха прияти нови. Скоро ще влязат нови регламенти. Производството в Европа се развива. 12,5 милиона хектара вече са засетите площи. Искаме те да бъдат повече, но мисля, че не трябва да има противоречие между биологично земеделие и обикновено земеделие. Смятам, че има място и за двата модела в селското стопанство. Разбира се, има потребители, които искат да купуват особено качествени стоки. Ние трябва да им предложим тази възможност, за да можем да отворим на, търс... отворим на търсенето. Това е биоземеделието. Но не бива а, да изключваме и другия вид земеделие. Защото това не е някакво принудително решение. Не може да се каже, че трябва да има само биологично земеделие. Обикновеното земеделие е задължително за осигуряване на безопасността на храните в Европа. Така че трябва да имаме хармонизиран подход и с едновременното прилагане на двете форми. Разбира се, трябва да развиваме биоземеделието. Поставили сме си и съответните цели в областта на климата. Госпожа Мотлер за допълнителен въпрос. Благодаря, господин кандидат комисар. Във вашите писмени отговори днес казахте, че ще разработите план за действие за развитие на европейското екологично земеделие. Какво ще съдържа този план конкретно? Взели ли сте предвид пазара и потребителите според мотото говоренето е едно, а последователното действие е съвсем друго? Господин Войчеховски за една минута. Да. Да, точно така трябва да изглежда този план както вие казахте. Не само това, което се изключва в самите стопанства, а трябва да има и съответствие с действащите разпоредби също и в бъдеще. Разбира се, трябва да има стимули за биологичното земеделие. Става въпрос и за достоверността на цялата система. Това беше установено и, и при проверките. Тоест, че не всичко е, е вярно на 100%, когато говорим за биологично земеделие. Като цяло в плана трябва да се заложи да се заложат действията, какво да се прави, така че потребителите да има достъп до биопродукти и да бъдат сигурни, че наистина става въпрос за екологични продукти. Благодаря. Президенте. Благодаря, господин председател, уважаеми господин кандидат комисар. Казахте го и днес и на предишното изслушване – че трябва да има зелен пакт, че трябва да има устойчивост. Това са много сериозни теми. Това са теми, които са много важни за земеделските стопани, но също и за потребителите. Затова искам да ви задам един конкретен въпрос. Ще бъде ли възможно да ни разкажете как ще постигнете тези цели? Бих искала да получа допълнителни пояснения, защото в писмения отговор казвате, че трябва да има гъвкавост при субсидиарността в държавите членки. Съответно да има подкрепа по отношение опазването на климата. Бихте ли пояснили малко по-конкретно? Не смятате ли, че вашите констатации могат да бъдат разбрани така, че са против това, което казвате и вие, и госпожа Фондер Лайен относно централната роля на Съюза в борбата с промените в климата. Господин Войчеховски за две минути. Благодаря. Благодаря ви за този въпрос. Аз мисля, че това, което се предлага в ОСП по въпроса за околната среда и климата е доста е, съществена концепция. Изключително голямо задължение за селските стопани. Е, има много голям ресурс за подобряване на ОСП по отношение на климата и защитата на природата. Не знам дали имаме нужда от нещо повече. Самите селски стопани вече имат опасения. Те са принудени да предприемат определени мерки – които са доста скъпи и които ще отслабят конкуренцията. Селските производители трябва да бъдат конкурентни. Мисля, че в предложението сме предвидили зелена архитектура и един доста балансиран подход. Селските стопани могат да участват активно в Европейският зелен пакт – ако развитието бъде балансирано, то земеделието не, би, не бива да бъде засягано в своята основа. Трябва да прилагаме мерките така, че земеделието да може да дава своя принос, но да не бъде унищожено. Едно здраво селско стопанство е условие за защита на природата и климата – Имаме нужда от силно земеделие в Европа. Това е първото условие за опазване на природата и климата. Втората стъпка са всички възможни мерки, които ще засилят приноса на селското стопанство. За допълнителен въпрос. Мисля, че не изяснихте моя въпрос и ще го кажа отново. Не мислите ли, че когато говорите за гъвкавост на държави, е, която да има държавите членки, не смятате ли, че това ще задълбочи още повече този процес. Искаме по-зелена ОСП и ОСП трябва да играе централна роля. Това беше въпросът, който зададох и искам да получа пояснение. Господин Вечеховски за една минута. Още веднъж благодаря. Разбира се, тези опасения съществуват и аз ги разбирам. Дори ги приемам. Разбирам това, което вие казахте не бива да тръгваме в твърде, твърде в посока ренационализация. Не бих се съгласил, че предложенията на комисария Хоган по ОСП биха означавали повече ренационализация. Но все пак трябва да се замислим. Без съответните разпоредби на европейско ниво, за които говори господин Декастро, дали можем да постигнем това, което искаме. Ето защо ще повторя, че се намираме на етап, където ще има обсъждане между Комисията, парламента и съвета и опасенията естествено ще бъдат взети предвид. Аз приемам тези опасения и те трябва да бъдат проучени допълнително по време на дебата. И сега преминаваме към последния въпрос на господин Войчик. Уважаеми господин кандидат комисар, искам сега да го поговорим малко за горите. Няма общо европейско законодателство, има директиви, които се занимават с такива региони и тяхното управление. В Полша подобно законодателство е изключително важно и процедурата по налагане на санкции също е много важна. Дали осъзнавате, дали знаете, че горското стопанство трябва да бъде включено в проблемите с климата? Дали подкрепяте усилията да не се търпят никакви несъответствия в тази област? Господин Войчеховски за две минути. Благодаря. Горското стопанство, разбира се, е част от задачите на комисаря по земеделие. ОСП до момента е подкрепил с над 8 милиарда горското стопанство в Европа. бяха поставени и цели в сегашния финансов период. Половин милиард, например, за научни проучвания в областта на горското стопанство. Като целта беше защита на европейските гори. Европейските гори трябва да, да бъдат защитавани от всички. Има различни системи но проблемът е, че те са много различни. Има държави, в които горското стопанство е много силно а, развито, примерно а, местността Овежа в Полша. Наистина там имаме а, такава система. Мисля, че трябва най-вече да продължим с горската стратегия, от 2013 година. Е, знам, че Сметната палата скоро ще прави проверка по изпълнението на тази стратегия и ще излезе с съответните препоръки. Едва ли ще се промени кой знае какво в рамките на ОСП, и ние сме включили горите и ще продължим да го правим, защото те са едно голямо богатство, което трябва да се пази. Още колегата Вичек за допълнителен въпрос. Благодаря ви. В момента има две кризи с климата и с биоразнообразието. Те са свързани и ще трябва, ще трябва да включим горите в тях, т.е. и едно устойчиво управление на горите. Вие как ще подкрепите това устойчиво управление в рамките на ОСП? Благодаря ви. Господин Войчаковски. Благодаря. Разбира се, че ще подкрепим такова управление, то трябва да бъде балансирано в рамките на горската стратегия е направено точно това. И сега ще трябва да се направи проверка доколко правилно е изпълнена тази стратегия от 2013 година. Според оценката ще бъдат набелязани бъдещи мерки. Политиката за горите не, би, не трябва да се променя основно, според мен. Все по-често се, се сблъскваме с горски пожари, което пък е свързано с промените в климата. И това е още един аргумент да правим повече за опазване на климата и на европейските гори. Проблемът с горските пожари в много държави е много драматичен и ние знаем, че по тази причина трябва да водим политика защита на климата и околната среда. Благодаря, уважаеми колеги. Господин Войчеховски, много благодаря за вашето участие. Благодаря също за това, че отговорихте на тези 13 въпроса. Още веднъж ви благодаря, че вашите отговори бяха много по-конкретни днес, отколкото по време на изслушването миналата седмица. Сега искам да ви помоля да Изнесете вашето заключително слово за не повече от 5 минути. В 13 часа ще има още една среща на координаторите при закрити врата, така че е, по време на това заседание ще обсъдим това изслушване и ще дадем нашето становище дали кандидат, комисар, е, кандидат комисарят е изпълнил изискванията и е квалифициран да изпълнява възложените му задачи. Господин Войчеховски, имате думата за заключителното ви слово. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Благодаря ви, господин председател, дами и господа. Много ви благодаря за това обсъждане, както и предишното ни обсъждане, така и за днешното ни среща. Благодаря ви за възможността да бъда изслушан отново. Миналата седмица получих много ясно послание от вас. Вие очаквате от новия комисар не само да бъде отворен за диалог, не само да може да говори хубави думи, разбрах, че ви очаквате реални действия – в подкрепа на европейските селски стопани. Искам да заявя, че съм готов да предприемам действия. Въпросите, свързани с селските райони, селското стопанство, са нещо, което е в сърцето ми. Може би някой от вас имах опасение, че самият аз не съм селскостопански производител и може би някой от вас смятаха, че това е слабост в моята позиция. Но искам да ви кажа, че съм израснал в една ферма. Моите родители бяха селски стопани, аз съм работил с тях и разбирам много добре работата на селските стопани. Това разбиране ме прави по-чувствителен към проблемите на селскостопанските производители. Наистина, имам чувствителност, която е свързана с проблемите на европейските селскостопански производители и искам да ги подпомагам, както големите, така и малките производители. Разбирам техните проблеми. По време на едно изслушване човек не може да каже всичко. Не всички въпроси могат да намерят отговор без задълбочено познание което е възможно само когато вече човек работи в Европейската комисия. Но заявявам, че ще защитавам европейските селски стопани. Тяхната ситуация наистина е сложна. Тук, в Европейския парламент, успях да науча много за ситуацията в европейското селско стопанство. Работих тук 12 години – и чувствителността, която развих, когато работих на фермата на моите родители, беше подсилена от моите знания за селското стопанство в цяла Европа. Готов съм да действам, за да подпомагам европейското селско стопанство, опирайки се върху сътрудничеството с вас. Искам да работя в интерес на селските производители и развитието на селските райони. Също така искам да работя за благото на всички наши граждани. Благодаря. Закривам заседанието и в 13 часа ще се проведе срещата на координаторите.